По време на заседанието тази сутрин координаторите взеха следните решения. Първо, да се а, назначи господин Крисоголос становището в ЕКОН за пруденциалния надзор на инвестиционните предприятия и като докладчик а, на становище в ЕМПО за транспорт и предвидимите работни условия в Европейския съюз. На второ място – координаторите решиха да не подготвят становища по останалите досиета, препратени към нашата комисия. На трето място, координаторите решиха да не искат от правната служба становище, което зелените са поискали, групата Европа на свободата и директната информация и така нататък са глифосадите и да не предприемат каквито и било действия по този въпрос. Четвърто, да се приеме предложението за 2000 и 2017 година програмата за научни изследвания и прегледа за програм, на програмата до 2017 година. Пето място да приканят комисията да представи пакета за интелектуалната собственост за незаконодателни дейности в някои от следващите заседания на комисията ни. На шесто място да се направи предложение на а, заседанието на председателите на комисии да се включи и Сметната палата и тяхната работна програма специален доклад за административната процедура в Европейския съюз по отношение на резолюцията на Европейския парламент от 9 юни 2016 по същата тази тема. Седмо възможността да се подаде устен въпрос от комисията за предложение за регистрираните партньорства в Брюксел, т.е. регламента по тази тема да бъде включен в проекта от дневния ред като точка за вземане на решение на нашата комисия. Осмо устен въпрос към съвета да се отправи за предложението за докладването за всяка държава, за корпоративния данък и също така съвместно писмо на председателя на нашата комисия, заедно с председателя на ЕКОН по това досие. И на последно място, координаторите е, решиха да приемат предложената програма за изслушването на са е, изслушването за състоянието на колективните е, спорове, е, предстоящо е, в нашата комисия. Това бяха решенията на координаторите. Сега преминаваме е, към съвместни точки 17 и 18. Регламента за Европейската електронна карта за услуги и свързаното с нея административно обслужване. Разбирам, че госпожа докладчика не е тук. To, to Mrs. Hautalas, or we can say Mrs. Hautalas. This is the audio and the reporter are not here. Where's, oh, that's 19. Yeah. Okay, Mrs. Hautala uh, came just in time because we are lacking the other... other точно на време дойде колегата, тъй като няма други докладчици. Затова преминаваме директно към точка 19 проекто становище за плурализмът и свободата на медиите в Европейския съюз. So, Mrs. Hautala, you have the floor. Госпожо Хаутала, имате думата. Дайте ми малко време, понеже малко импровизирате по дневния ред да си приготвя нещата. Добре. Значи, становище за свободата на средствата е, и техния плурализъм в Европейския съюз. Очевидно, това е тема, която от време на време е, доста редовно се появява на дневен ред е, през последните години в политическия дневен ред на нашата институция и, и за това има своите причини е, свободата на печата и плурализмът е, не могат да бъдат вземани за дадени, когато и да било. Знаем, че и в някои държави членки има недостатъци в това отношение. Е, и вероятно и поради нарушаване на нормативната уредба за конкуренцията в Европейския съюз по линия на злоупотреба с господстващо положение – по отношение собствеността на средствата за осведомяване. Няколко неща в тази връзка. Първо, и най-сетне трябва да се обърнем с лице към този въпрос за господ същото положение. Вторият въпрос, който бих искал да засегна становището, е за някои нормативни и административни актове, които се прилагат в някои държави членки за ограничаване и упражняване на контрол върху медиите, пряко или косвено – мисля, че следва да припомним тук фундаменталното значение на принципа на редакционната независимост е, от е, е, билото държавата, билото търговските субекти. Третият момент в проекто становището ми е за за посегателство срещу доброто име. Е, има препоръки, знаете, на съвета на Европа е, и, на, и на други органи, е, според които препоръки е, подобни спорове за клевета е, и, и уронване на, на, на доброто име следва да се решават по гражданско правен, а не по наказателно правен път. Тоест, нали, съставът трябва да бъде декриминализиран, и да бъде придаден на гражданското право в съответствие с стандартите за правата на човека в Европа, а и в световен мащаб. Четвъртият момент е, е такъв към, към който Европейския парламент проявява особен интерес за лицата подаващи сигнали Пето, фалшивите новини и други форми на дезинформация, разпространявана съзнателно в средствата, обаче според мен всичко това не следва да води до ограничаване свободата на ползване на интернет. Предлагам да призовем държавите членки и институциите на Европейския съюз да отделят достатъчно средства за противодействие на дезинформацията е, и следва да отдадем дължимото на работата вършена в това отношение от външната служба на Съюза. Съвсем наскоро бе създадена експертна група на високо равнище, която да работи по въпросите за дезинформацията. Знаем, господин председател, че проектостановищата са с твърде ограничен обем и колегите, пък и аз като докладчик. Все бихме искали да изменим, да добавим нещо, но във всеки случай става въпрос за становище на водещата комисия по граждански права и свободи. Yes, thank you very much, Chairman, and thank you to Ms. Hautala for uh, her work. Uh, I благодаря, господин председател. Подкрепям намеренията на госпожа Хаутала, но бих искал да си представим следната хипотеза. Е, редакторите, според редакторите на руските медии, на, на, на сирийски медии, аз се казвам Янсен, е, ръководя тайните служби на Швеция, и информиран, че нашия министр-председател възнамерява да изпрати 600 подводници в Черно е, море е, и да изпрати е, изтребители с ядрени глави в Сирия. Знаете ли вие, че половината от членовете на Европейския парламент са педофили, а аз определено знам, че госпожа Хаутала от Финландия е руски шпионин и вече е виновна за две убийства по време на мандата си в Брюксел. Да, смеете се, о, нали, но това е, е фалшива, пълна измислица, лъжа, но ако бях е, е, началник на, на тайните служби в Швеция и ако бих прочел такива неща, или е, би, би, би, бих, бих ли могъл My question is, how do you feel about that? I know it sounds crazy. Как ще се почувствате? Вие не може да потърсите защита. Да, може да е налудничаво. Кой, кой, кой би вършил такива неща. Но човек знае ли? Е, не е толкова просто. Аз е, е, работя в медиите от 84-та година сами, повярвайте ми, някои са готови да кажат какво ли не, за да очернят някого. Затова любезно ви моля да се занимаем с политическия натиск, който се упражнява върху определени средства за осведомяване в Европа – е, вместо е, да смесваме нещата с е, подкрепа за лицата, подаващи сигнали, да, гарантираме правото на защита срещу ужасяващи твърдения и обвинения, които остават недоказани. Разбира се, колеги, ако желаете да се занимаете с тези въпроси за клеветата и сигналите, ще трябва в трета и четвърта от точките на проектостановището да се внесат изменения преди да можем да подкрепим. Първо, необходимо е да се направи ясно разграничаване между обвинения и извършителство. Не, не може да се декриминализира обвинението, примерно срещу госпожа Хаутала, че е шпионин би трябвало да имаме това предвид. Равенство пред закона винаги. Това е принципът. Е, що се отнася до подаващите сигнали, е, е, признавам, че те могат да бъдат съществен инструмент, но могат да бъдат и точната противоположност на това. Та, та, аз ще внеса някои изменения в, в този дух. Отново, подкрепики намеренията на госпожа Хаутала, аз смятам, че становището трябва да бъде по-балансирано. Благодаря. Благодаря ви. Сигурен съм, че някой ще си вземе нещата, които казахте за госпожа Хаутала и, е, е, и, и разни такива сайтове, руски и прочие. Е, определено с удоволствие ще разпространят тези твърдения. Госпожа Реда благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата за отлично, макар и е, по необходимост кратко становище. И, и понеже е кратко, е, е доста умно, би било поне, да видим кое отношение бихме помогнали най-вече на комисията Либе? И трябва да кажа, че защитата на подаващите сигнали е, е разработвана от нашата комисия много детайлно. Има един доклад на госпожа Озиер, и той, той беше отличен бе, бе подкрепен, мисля, от много политически групи, както и проектодирективата внесена от зелените за е, е, евентуално уреждане на защитата на такива хора изобличители. Uh, Разбира се, когато някой изобличава, когато някой подава сигнал, това не му дава свободата да, да отправя е, лъжливи е, обвинения. Е, е, такъв човек е, в рамките на разумното е убеден, е, че информацията, която подава, отговаря на истината но в никакъв случай с защита, специалната защита на, на изобличителите не могат да се ползват всякакви въобще произволни твърдения. И е добре наистина това да се каже в нашето становище. Да, по правило текстът е кратък, но, но той може да бъде и подопълнен. И ако ми позволите едно пожелание, понеже сме компетентни и по въпросите за доброто административно управление – да, да видим как законодателството за достъп до, до информация е ползвано от, от журналистите и как нещата могат да се подобрят. В частност, през последните е, месеци, е, що се отнася до 1049 от 2001 година, до този регламент, понякога е, журналистите получават отговори, които според мен противоречат на допустимото по регламент. Отказват се искания за предоставяне на публична информация на основания, които не издържат и елементарна проверка и журналистите твърде рядко могат да направят каквото и да било повече. Те не разполагат със средства за съдебно производство. Така че парламентът в случаят е, е отговорен да припомни на комисията и на всички европейски институции задължения, които носят по регламента за публичната информация. И да видим какво може да се подобри, дали, дали евентуално този регламент не заслужава да бъде изменен и допълнен. Подборът на темите е добър, според мен. Фалшивите новини са нещо ново, макар и не, не съвсем ново. Полезно е да се спреми на този въпрос, но не само на него в нашето становище, тъй като толкова много са областите е, предвид нашите правомощия, в това число за, за е, свободата на разпространение на информация, за достъпа до публична информация и за защитата на изобличителите. Благодаря ви. Господин Зявки има думата. Е, благодаря, господин председател. Темата е много широка и много интересна много дълъг доклад може да се напише, а не просто едно кратко становище. Но аз съм удовлетворен, че госпожа Хаутала повдига някои от съществените въпроси. Позволете ми също така да кажа, че защитата на изобличителите или това да припомним на комисията и на другите европейски институции, че са длъжни да предоставят информация, не са сред най-важните въпроси. Онова, което е най-важно, що се отнася до плурализма и медиите, са самите медии. Днес те биват атакувани, критикувани за лошо качество. И причината е една единствена. Ние винаги говорим за това какво следва да получават като информация медиите, но сякаш забравяме един от най-важните принципи за отговорността на медията за достоверността на предоставената информация. А ако се върнем на тези основополагащи принципи, другите неща биха могли да, да, да се разрешат далеч по-лесно. Така че, от една страна, аз бих приел всички бележки, направени тук. Е, за финансирането, за концентрацията в медийното пространство, за не злоупотреба с господстващо положение, за, за невмешателство от а, е, държавни органи. Но в същото време не бива да забравяме, че тези проблеми не могат да бъдат преодолени, ако подминем въпроса за отговорността отговорността е сякаш главното понятие тук. Много е лесно да се разруши един многогодишен градеж само с една публикация в печат. И никой няма да търси каквито и да, да било доказателства. Дори да се стигне до съд. Никой вече няма да помни откъде е тръгнало всичко. Междувременно ще бъде причинена е, неизмерима вреда. Така че, наред с тези важни въпроси, да, разбира се, ще се поразрасне по обем становището, все пак бих искал да добавя нещо за отговорността. Можем, разбира се, да, да, да спорим дали е, клеветата е, е такъв проблем днес, дали деянието трябва да бъде криминализирано или не, но то пак се свежда до отговорността. На времето, когато работи като журналист, основен принцип бе всяка постъпила информация да бъде потвърдена поне от втори източник, преди да бъде публикувана. Днес това е забравено. А да не говорим, че фалшиви новини просто се фабрикуват. И това сякаш е повсеместна практика. Та нещата са далеч по-сложни, отколкото изглеждат на пръв поглед. Благодаря. Следващият. Благодаря. Когато говорим по тези въпроси за свободата на, на средствата за осведомяване, е, разговорът се свежда до сърцевината на нашите споделени като европейци ценности. За мен свободата на медиите винаги ще бъде свързана с е, нашата самоличност, с, с това, кои сме ние, с свободата на, на изразяване на мнение. Съгласен съм с казаното току-що от колегата за отговорността на журналиста, за проверката достоверността на разпространяваната информация, но според мен това трябва да, да се положи в контекста на защитата на, на, на тяхната независимост. И това отношение лицата, подаващи сигнали, са съществен, решаващи източник на информация. Ако вземем източниците, които поначало ползват журналистите, е, а и становища на Европейския съд за правата на човека по тези въпроси, то от запушването устата на един източник на информация, знаете, в Малта имаше и убийство на, на такъв изобличител, когато тези хора не получават защита, това има един всяващ хлад ефект, както се изразява Европейският съд. И главната причина тук е, че обществото страда, не получава информацията, която би получило от разследващи журналисти, от граждани, изобличаващи едни или други нарушения. Освен това, бих подчертал равноправната защита. В Малта е един човек, който би изобличил държавен орган по, по, по линия на а, обществените поръчки е, е едно, а, а друг, а, който повдига въпроси за а, личния живот на министър-председателя, е поставен при условия при които е принуден да емигрира. Ние имахме един такъв друг случай. Човекът иска да е, разкрие много важна информация, но поради това, че все още не му е гарантирана защита, ако оповести информацията, е, е, би понесъл риска да бъде лишен от свобода или, или, или глобен. Значи трябва да се засили защитата е, за е, изобличаващите, е, изобличителите и за медиите като цяло. И още нещо. Да се гарантира свободата на журналистите. Възниква въпроса за показните процеси. Да не говорим, че а, е, е, нещата не, не спират само до Малта. А, е, отива се в Съединените щати по, по, по връзките, които са установени в а, интернет. А, и заинтересованата страна може да заплаши журналиста с един крайно скъп съдебен процес в Съединените щати, нали, предвид е, юрисдикцията по седалище е, и по този начин се запушва устата е, на будната съвест. Така че е, става въпрос и за такива трансатлантически посегателства е, е, през Съединените щати срещу е, свободата на печата. Отговорност да, определено е, насоченост срещу е, фалшивата информация – но и защита на журналистите, една от основните ни европейски ценности. господин Лебретон. Аз също благодаря на госпожа Хаутала за изработеното становище, което акцентира върху най-важните е, неща. Наистина няма да се връщам на въпроса <clears throat> за на подаващите сигнали. Законодателството в много от страните, в това число Франция напредна по отношение на, на тяхната защита през последните години, но други два въпроса бих искал да, да повдигна, които будят сериозна тревога. Първо, и въпросът е засегнат от госпожа Халтала, е за концентрацията на, на, на средствата за осведомяване. Това е сериозно предизвикателство. Има един доклад, публикуван преди по-малко от година, има 8 милиардери във Франция, които държат почти всички средства за осведомяване, печатни и аудиовизуални в Франция. И могат да упражняват какъвто желаят натиск върху тези медии, било то пряко в качеството си на собственици, е, било то чрез заплахи да бъдат лишени от, от, рекламни поръчки. Е, един журналист от Монт, например, е искал да пише е, статия за Абиджан, е, и, който като наказание веднага е бил лишен от рекламодателски контракти за изданието си. Il faut le dénoncer, il faut s'en préoccuper, c'est le problème majeur. Е, Вторият проблем, който подчерта госпожа Хаутала, е поздравявам за това, е, е, че борбата срещу дезинформацията, срещу фалшивите новини, е, за които напоследък се говори много, не би следвало е, е, да, тази борба да, да води до своеобразен конформизъм. Най-добрият начин е да се опровергава, да се разяснява, широко, да се изобличава лъжата. Е, и аз е, съм уверен, че гражданите, читателят, зрителят ще може да се ориентира е, в истината. В противен случай бихме стигнали до, до един пълен конформизъм, до, до едно съглашателство с държавата, а още по-зле с а, а, поддържащите съдържание в, в интернет Facebook, Google и прочи. Това е било най-лошото. Е, мисля, че госпожа Аутала е, е, ни прави голяма услуга, така да се каже, като подчертава тези големи две опасности на, на днешното време. Благодаря. Това бе последното изказване. Аз мога само да добавя, че съм участвал в няколко конференции, свързани с фалшивите новини. И възможността да се противодейства на тях чрез разяснителна работа не се ползва с особен авторитет. Подкрепа на заинтересованите. И твърди се, че това е една, поне експертите така твърдят, разяснението, убеждението е, е един твърде слаб, неефикасен отговор на тази заплаха. Комисията няма какво да добави. Позволете ми в такъв случай да е, обявя срока, крайния срок за изменения и допълнения. 30 януари. Имайте предвид, госпожа Хатала. Е, предполагам, както е обичайно, в качеството си на, на автор, да, да, да ми дадете възможност да кажа няколко думи. Тази кратка размяна на мнения беше много интересна, много живена. Всеки се опираше на, на своя опит, на, на, на, ако щете, личен опит от една или друга гледна точка. Господин Роде, може и да сте изненадани. Мене наистина са ме наричали двоен агент. И то тук, в парламента, от един от вашите колеги не знам, руски шпионин, двоен шпионин, както искате. но, но, но <laughs> пооживихте атмосферата, не мога да отрека. И разбира се, трябва да се прави разлика между оклеветяване, безпочвени обвинения от една страна и, и обвинения. Господин Звивка ще ме поправи, ако греша, но според мен лъжата, клеветата е, винаги е, ще бъде предмет на наказателното право. Но би следвало да се вслушаме в препоръките на някои международни организации за свободата на медиите. Е, наистина се смята, че декриминализацията <clears throat> на такова едно поведение има своето място. После чухме много интересна аргументация за това, защо осигуряват на защита на изобличителите в общоевропейски мащаб е нещо особено важно. Е, благодаря ви. Очаквам с интерес обещаните изменения. Господин Звивка, да, разбира се, отговорността е нещо много важно. Е, в началото вие казахте, че трябва да се върнем назад към е, основополагащите принципи на журналистиката. Е, и наистина можем да си припомним и колко важно е само регулирането на медиите. Но предвид динамично променящата се среда, електронизацията, интернет, цифровизацията, е, когато чета, например, един вестник като Guardian, всеки път се чувствам е, виновна, че не участвам финансово в издръжката на отличната им редакционна работа. И накрая, на всяка статия, която човек прочете от Гардин, има едно мъничко скромно напомняне. Ако желаете да подкрепите висококачествената журналистика, може да направите малко дарение. Е, до там е стигнала е, е, е, качествената медия днес. Достъпа до информация. Да, 1049 от 2001, е, е, достъп до документи, регламент е основен инструмент в ръцете на журналистите. Бях е, е много заинтересована от казаното от друг колега за стратегическите нападения – срещу журналисти. Аз добре знам как подобни средства могат да бъдат използвани за предотвратяване. Books by threatening by... За предотвратяване на, на публикация. <clears throat> Като твърде често отвъд океана биват изпращани <clears throat> мастити юристи да отправят своите заплахи. Въпроса за фалшивите новини. Определено заслужава внимание. Е, бяха дадени примери за евентуалните последици, но и на лице е една опасност <clears throat> за обществената сигурност, понеже твърде лесно е с определени стратегически цели, дори с цел провокиране на международни конфликти, да се разпространява фалшива информация. Според мен, <clears throat> международната изолация на Катар е, в залива, е, днес е, поне отчасти можем да, да, да подозираме е в резултат от разпространяване на такава фалшива информация. И все повече са случаите, в които Нали, се фалшифицират при това много, много интелигентно, много, много умело. И печатни, и аудиовизуални материали. И се създава впечатление, че нещо е, е станало на другия край на света. Никой, естествено, не може да бъде очевидец. И така малвата тръгва. Благодаря ви. Е, наистина беше много интересно всичко това, което чух от вас. Очаквам с интерес е, измененията, които ще предложите. Е, благодаря толкова по тази точка от дневния ред. Можем да продължим с е, двете точки 17 и 18. Изменение и допълнение на е, регламента, въвеждащ Европейска електронна карта за услуги и свързаната с този регламент директива. Госпожа Гебхард докладчик. Благодаря, господин председател. Нямам кой знае какво да добавя. Не повече от това, което казах миналия път, когато предложих двете предложения на Европейската комисия да бъдат върнати на комисията с искане тя комисията да представи по-ясни, по-непротиворечиви текстове, от които ясно да следва връзката между новите актове, които предлага и вече действащите в Съюза, особено в контекста на директивата за услугите или директивата за взаимното признаване на професионалната квалификация. А и други нормативни проекти, които са в ход. Това е, това е моето мнение. Тези актове на комисията следва да бъдат върнати и в съответствие с това свое становище аз реших да не приемам каквито и да било изменения и допълнения. Но от ще, ще, ще бъда готова да изслушам колегите. Господин Рак. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин Буда се извинява, че не може да присъства и ми помоля да прочета неговото изказване. Ето какво иска да заяви той. Преди всичко искам да подчертая, казва господин Буда, че не съм съгласен с отеглянето на предложенията относно електронната карта за европейски услуги. Затова подобрих разпоредбите на предложенията чрез внесените от мен изменения. Обеден съм, че предложените изменения създават реален и ефективен инструмент за намаляване на административната сложност за доставчиците на услуги, които желаят да разширят дейностите си в други държави членки. Използвайки този инструмент, доставчиците на услуги ще могат да знаят първо какво се очаква от тях и второ какво да очакват от националните органи и кога. Чрез измененията, които представих, подчертах, че прилагането на разпоредбите на регламента и директивата и ефективното използване на Европейската електронна карта за услуги – не противоречи или не се препокрива с обхвата на директивата за услугите. Същевременно посочих, че разпоредбите на тези инструменти нямат нищо общо с директивата относно командироването на работници и че те нямат въздействие върху съществуващите регулаторни изисквания на национално и европейско равнище по отношение на предоставянето на услуги, като например правилата за социална защита, защитата на потребителите, здраве, безопасност или околна среда. Ето защо предложенията не въвеждат принципа на страната на происход. Що се отнася до самата Европейска електронна карта за услуги, внесохме изменения, за да изясня как може да бъде постигната, като същевременно подчертах нейния доброволен, ефективен, достъпен и удобен за ползване характер. Що се отнася до разходите, свързани с изпълнението на предложенията, господин Буда е убеден, че последиците за бюджета на Европейския съюз ще бъдат скромни, като разходите за адаптация и развитие ще бъдат значително намалени. Освен това, подчертах, че е необходимо централизираното управление на електронните карти да бъде безплатно и предоставено от комисията. Що се отнася до разходите на доставчиците на услуги, Посочих, че тези разходи ще бъдат значително намалени, тъй като документацията се предоставя само веднъж. Сигурен съм, че подобряването на текста на тези предложения ще позволи на доставчиците на услуги, които избират да използват Европейската електронна карта, да избегнат административните пречки, например несигурност относно изискванията, които се отнасят до тях, попълването на различни формуляри на чужди езици, писмен превод, удостоверяване на автентичността на документи и да се стремят към нови бизнес възможности, като същевременно гарантират качествените услуги за потребителите. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Mr. Zlatowski. Благодаря. Господин Златовски има думата. Благодаря, господин председател. Подкрепям току-що казаното от колегата. От името на консерватори и реформисти аз е, се придържам към е, позицията, която вече е известна, е, подкрепяйки предложението на комисията, независимо от някои свои недостатъци, то е уместно и целесъобразно. И ние сме против идеята да се върне предложението на комисията. Според нас, си струва е, е, актовете да бъдат изменени и допълнени по такъв начин, че да станат по-лесно приложими е, на практика от, от предоставящите услуги през граница. Европейската електронна карта няма да бъде използвана за обикаляне на националната уредба. Напротив, тя ще ни даде възможност да, да, да, да се общува по най-ефективен начин през граница. В 13-то изменение е, се казва, е, че е, няма да се променят нещата за командированите работници. Наистина, инструментът ще бъде само допълващ и факултативен, така и следва да се гледа на него. Съчетавайки съчетаването на двете неща някак не ни върши работа. Е, Екаре е, насочва вниманието си към прецизирането на някои от разпоредбите. Е, примерно, що се отнася до информационния обмен, до, до обема на информация, който се изисква, отношенията между държавните администрации, сроковете, които са твърде кратки, както и прочем срокът за въвеждане на, на регламента в действие. В изменение 200 ние предлагаме механизъм, а, а, според който картата може да бъде издавана, макар и да не са изпълнени всички изисквания. Общо взето, ние не бихме желали актовете да се отхвърлят. Благодаря. Съвсем накратко. Ние споделяме а, възгледите на докладчика. Според нас, това предложение отива твърде далеч. Не става ясно дали директивата за услугите ще претърпи изменения в последствие от а, този регламент. и дали всъщност това не представлява една задна вратичка, за да се а, променят нейните разпоредби. За нас а, трябва да върнем предложението на комисията и да проверем дискусия за основните принципи, свързани с а, свободата на предоставяне на услуги и как можем да а, а, я подсигурим. Но за нас не е това начина. Господин Добретон, моето впечатление от самото начало е, че доста неподготвена е цялата работа тук и това, което <clears throat> виждаме от комисията, не е достатъчно зряло като предложение. Гледам тук до госпожа Гебхарт, особено частта, в която казва, че тези срокове са твърде е, кратки, е, според изискванията и така нататък. Всичко това може да е, стигне, да доведе до възможности за измама и злоупотреба, така че също бих се преснил към предложението на госпожа Гепхард да отхвърлим на този етап и да разгледаме други варианти, които, да речем, са да се преразгледат директивите, които вече съществуват. Thank you very much. Благодаря. Няма други, а, които желаят да се изкажат. Дали госпожа Гебхарт отново иска да вземе думата? Да, благодаря ви. Искам да благодаря на всички колеги, които а, положиха усилия. разгледаха предложенията за изменения. Някои от тях са доста е, съществени, предлагат е, заличаване на части от текста или препратки към е, съществуващи, действащи регламенти. Което само по себе си означава, че действително има проблеми и то големи с това предложение. То не е достатъчно обработено. Този регламент касае а, доста по- а, различни правила, които ще се отразят на а, компаниите и рискуваме сериозно да затрудним тяхната работа. Затова апелирам комисията да обмисли малко по-подробно предложението си. Нека да погледнат а, настоящите действащи правила и да се постараят те да се прилагат а, както трябва. И имаме а, да, цифровия портал, имаме директивата за услугите. И имаме и други документи, цял арсенал от а, инструменти, с които можем да работим. Не смятам, че да произведем още един инструмент ще направи бизнес общността особено щастлива и не мисля, че те ще са по-наясно с това какво се иска от тях. За мен трябва да работим с действащите инструменти и просто да се погрижим за тяхната ефективност. Има работа, която можем да свършим в това отношение. Не ни трябва поредният инструмент. Така няма да постигнем нищо, най-много да си набавим все още, още повече проблеми на вътрешния пазар. Особено предвид нуждата от нови офиси, които ще трябва да се отворят, разходите, които ще бъдат свързани с тях и така нататък. Това изобщо не е намаляване на административната тежест, напротив. Нямам нищо против улесняването на работата на вътрешния пазар, но според мен тук само осложняваме нещата. Още някой желая ли? Да, господин председател, съвсем накратко, нека да подчертая, че а, това предложение се подготвя дълго време, много консултации се а, проведоха, много заинтересовани страни а, споделиха с нас какво смятат и какви бариери се, а, имат пред себе си. А, това ще бъде доброволен инструмент. Няма да бъде задължителен. Компаниите ще го ползват само ако искат. Така че не мисля, че става дума за допълнителна тежест. Ще повлия ли това на директивата за услугите? По никакъв начин. Абсолютно е съгласуван този регламент. Никаква задна вратичка за нищо не е. Ще повторя само това, което вече казах. Тук става дума за един скромен, но искрен а, опит да се улесни живота на най-вече малките и средни предприятия, защото в момента а, те са изправени пред доста административни пречки. Мерси. Uh, me... Искам само да ви информирам, че а, трябва да приемем а, становище на заседанието на 21 и 22 февруари. Толкова по тези две точки от дневния ред. Продължаваме с точка 20. Доклад пред комисията за договорите за предоставяне на цифрово съдържание. Би било чудесно, ако госпожа Гебхарт може да се изкаже, но тя май няма да може да остане. Ако е така, господин Фос ще трябва да я замести. Господин Фос, благодаря. През ноември протече гласуване, триалозите започнаха през декември. На 5 и 12 декември имаше а, тристранни срещи. На 5 се обсъдиха членове 6 и 6а. Обсъдихме а, съответствието, критериите за съответствие по договорите, както и член 15, който застъпихме след това. По него обсъдихме промените в цифровото съдържание. При втория трилог на 12 декември обсъдихме 9 и 10 член за отговорността и доказателствената тежест. Стана дума също така за иерархията на правните последствия. Има и още два трилога, които са в рамките на българското председателство Първия ще бъде много скоро. На него ще обсъдим 15 член за цифровото съдържание, както и 14 и 16 член. Там става дума за прекратяването на договорите. И другият триалог на 6 март ще се проведе той. Там ще видим какъв напредък сме успяли да постигнем. Опитваме се да постигнем баланс между защитата на данните и договорното право. Има доста политически аспекти на темата. Обсъдихме също така и данните като а, форма на а, заплащане. А, софтуера, който се изисква за това, хармонизацията, дългосрочните договори и доказателствената тежест. Има доста неща, които още трябва да се обсъдят и по които да се вземе решение, но като цяло смятам, че напредваме доста добре по това досие. Благодаря, то действително е много важно. Много жалко, наистина, че толкова малко колеги присъстват в залата, за да го обсъдим. Особено по отношение на съдоклад, на докладчиците в сянка. Някой желая ли да вземе думата? Явно не. Какво друго да ви кажа аз? We close this item, yes освен да минем към следваща точка на дневния ред, 21 точка. делегираните актове и други а, мерки за прилагане. А, господин Либертон е докладчик. Благодаря, господин председател този случай се става, става въпрос за една международна норма за финансово отчитане, номер 9, международен стандарт за финансово отчитане и тя е свързана с, член 106 и актовете за изпълнение в, а, прилагане, за прилагане в европейското а, законодателство. А, в случая не виждам каквато и да била причина да се противопоставя на текста, представен за регламент. Коментари от а, колегите не виждам, значи изчерпваме точка 21 и а, е, точка 22 е субсидиарно, член 42 отбелязваме си и накрая 41 или 24-та точка, следващи заседания, 21 февруари, 22 февруари вече са планирани. Благодаря за вниманието ви днес, казва председателят. Ще се видим след месец.